much um, for being here. My apologies. Добър ден. Радвам се, че сте тук. Прилича малко на сауна тук. Мирише на сауна и се усеща като сауна. Харесва ми миризмата на дърво, също като нямам нищо нямам възражения, но не и сега напомня ми за а, уикенда. Сега Клод Мораес е на заседание с Европол и ме помоли да председателствам. Преминаваме към приемане на дневния ред и социалистите и демократите и Зелените помолиха да се направи гласуването по точка 205 от правилника, по точка 3.4 от докладната записка. Думата има Биргит Сипел. Да, искам да успоря решението на координаторите за решението за е, прокуратурата да бъде на заседание на координаторите, ще се обоснова. Парламента взе решение, след като беше взето решението по е, в силата на договорите, т.е. от държавите членки, да се организира Европейска прокуратура с задачата борба срещу измами, срещу финансовите интереси на Съюза. Изведнъж, въпреки че беше взето решение от държавите членки, само 22 държави членки ще участват. Още по-лошо е това, че сега, когато се опитваме да започнем процедурата по избор на, прокурор, на главния прокурор, през, през последната седмица видяхме, че цялата процедура е изцяло политизирана. Нямам съмнение, че е, посочените кандидати имат качества. Фактът, е, че процедурата е политизирана, доведе до там, че поне една от последните точки тук в парламента би трябвало да бъде насочена към повишаване на прозрачността. Не само чрез провеждане на изслушване, но и като се гласува кандидата или списъка с кандидата в списъка в комисията Либе, не само координаторите. Ето защо ще успорим това решение и се надявам, че утре много колеги ще ме подкрепят и ще участват в гласуването в комисията Либе. Спорването на гласуването ще бъде утре в 12 часа. Радвам се, че обяснихте защо. Аз мисля, че успорването на гласуване трябва да бъде придружено от обосновка, не само от писмена процедура. Оценявам, че го направихте. Точка 17, не, точка 18 от дневния ред. Електронно гласуване за трети страни, чието граждани трябва да притежават визи и така нататък, е отложено. Ако няма възражения, това ще бъде дневния ред, езиковия профил и имайте предвид, че днес има превод на всички езици с изключение на малтийски, хрватски и ирландски. Преминаваме към утвърждаване на решенията на координаторите по точка 205 от правилника. Вижте докладната записка от заседанието на 19 февруари 2019 година. Тя е в документите. Както е посочено по точка 1, докладната записка от координаторите е представена за утвърждаване от парламентарната комисия с изключение на точка 3 4, която ще бъде първата точка за гласуване на 26 февруари. Посочва на докладчици. Председателят на парламентарната комисия посочва за докладчик за проект резолюцията за съобщение на комисията към Европейския парламент и съвета Европа, която защитава инициатива за разширяване на правомощията на Европейската прокуратура за трансгранични терористични престъпления. Утре в 12 часа ще има гласуване. Не забравяйте картите за гласуване. Приехме протокола от 10 е, декември. Е, приехме протоколите за заседанието на 4 юни, 26 и 27 февруари, 11 12 октомври 2017 година. Малко са старички тези протоколи, но се считат за приети. Преминаваме към първата същинска точка създаване на програма за права и ценности след приемането на пленарния мандат 17 януари бяха проведени три тристранни срещи на 22 януари, 5 февруари, 20 февруари Докладчик е госпожа Бодил Валеро. Госпожо Валеро, имате думата за 4 минути да ни представите докъде е, са стигнали нещата. Благодаря, Юдит. Най-напред ще благодаря на, съдоклад... на докладчиците в Сянка Сирпа Пети и Кайнен и Силви Гийом. Много беше добро сътрудничеството между нас. Благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря на секретарията, съветниците и асистентите. Те свършиха чудесна работа. Както казахте, вече проведахме две е, срещи. Получихме предложението от комисията през май миналата година. Приехме първия си доклад през декември 2018 година и е, съветът е, също прие своят документ и започнахме с тристранните срещи през януари. Както казахме, вече проведахме три трилога. Първият беше предна... целта на първият беше да се оформят позициите, но съвет още не беше получил мандат за основните теми. Ос... Нашето основно предложение беше да се включи цяло направление – Всъщност става дума за съчетание между различни програми, а ние искахме ново направление. Имаше още едно предложение за механизъм за подкрепа на ценностите. На последния трилог проведахме разговори с съвета и поне направлението ценности на Съюза не създава проблеми. Ние трябва да видим как ще го представим е, в е, разпоредбите. Все още не е готово, е, но, и, но има подкрепа за включването на ново направление. Ще, се, ще положим усилия механизма за подкрепа на ценностите да намери място в законодателния текст. Както казах, те сега имат мандат за обсъждане на новото направление, но ще трябва да я почакаме. Също така, приключихме работата по някои други разпоредби и някои от хоризонталните като темата, участието на гражданите, ангажираността на гражданите. Това е правомощията на Комисията по култура. А също така и, и е, създаване и изграждане на граждански диалог. На 6 март предстои още една тристранна среща, на която се надявам, че ще успеем да приключим последната част – на темите, които предстои да се обсъдят. Както казах, остават още някои трудни въпроси, като механизма за подкрепа на ценностите. Но разговорите се водят в много положителен дух и комисията и съвета и ние искаме да продължим да работим по изграждане на подкрепа за, подкрепа за това направление. Мисля, че ще намерим решение. Това е. Благодаря ви. Благодаря, Будим. Силви Гиом, която е докладчик от Комисията по култура. Да, благодаря. Боди каза основното за духът, в който водим разговорите. Както каза тя, в нашата комисия работим по ангажираността и участието на гражданите, специфичен, специфично направление, правата и ценностите и механизма, както каза Бодил, са много важна част от тази програма, но ангажираността и участието на гражданите, Европа на гражданите са много важни части. Това е програма, която е позната, тя се цени, тя е близко до гражданите и е близко до ежедневието на гражданите. И всъщност това придава плътност и съдържание и смисъл на Европейския съюз – и, както каза Будил, ние е, работим в е, дух на много добро сътрудничество с другите институции. Роберта Мецова има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз замествам докладчика в сянка Майкъл Бони, който не може да присъства. Михал би искал да благодари на Будил Валеро за работата и по това важно досие. Много е добро сътрудничеството и на заседанията на докладчите в Сянка и на другите колегите от всички групи имат подобни позиции. Искаме да изпратим ясно послание, че искаме да по, да подкрепяме здравословна демократична атмосфера. Съветът се съгласи да води преговори с нас за ново направление, като насърчаване на европейските ценности на всички нива, особено на местно ниво. Това е основният въпрос, който обосновавахме. Нашия докладчик в Сянка е доволен, че сега преминаваме към окончателния текст от направлението. Софин Велт, благодаря, присъединявам се към онези, които благодариха на докладчика за свършната работа и ние подкрепяме напълно акцента върху новото направление. Имам един коментар – за начина по който се водят трилозите до сега и е също така механизма за подкрепа на ценностите. Това е механизъм за подпомагане на неправителствените организации в страни, в които са подложени на силен натиск. Едва ли е нужно да казвам за кои страни става дума. Сега за начините по които се водят тристранните срещи очудваме активното присъствие а, на комисията. Доколкото знам, има двама, два законодателни органа, съвета и парламента. Европейската комисия а, има правомощието само да отегля правомощие, да, да отегля предложение, но е интересно това, че комисията оказва натиск и прокарва своите приоритети. Не това е ролята на комисията. Второ, по механизма за подкрепа на ценностите, ясно е, че комисията няма никакво желание за това. Самият съвет няма толкова твърда позиция, така че искам да помоля докладчика да има предвид, че ние водим преговори с съвета, не с комисията че сме приели комисия и механизма за подкрепа на ценностите и това е и резултат от предложението на докладчика в Сянка господин Бони от ТНП. Парламента държи на това. Това още е по-забележително, ако имаме предвид това, че Европейския съюз има програма за подкрепа на демокрацията, ценностите и така нататък. Извън Европейския съюз там имаме неотложен механизъм, но не искаме да има такъв механизъм вътре в Европейския съюз, което е странно. Така че бих искала докладчика да бъде много категорична тук. В хода на преговорите винаги могат да бъдат намерени творчески решения, но това е много важно. И ако окончателният текст не съдържа този механизъм за подкрепа на ценностите, текста ще бъде много по-слаб от това, за което парламентът първоначално настояваше с Кенге. Благодаря, Юдит. И аз Искам да благодаря на докладчика на Будил, с която работихме много добре. И трябва да кажа, че работата по нашите изменения и на доводите, които приведахме като политическа група, бяха почти е, изцяло приети. Ние много държим на признаването на други форми като дискриминация. Това е намерило място в документо и подсилване на гражданското общество, борбата срещу насилието онлайн, както и офлайн и трябва да кажа, че почти всички е, предложени изменения бяха приети. Радвам се от е, новото направление, за което говори докладчика, именно ценностите. И съжалявам, че се натъкнахме на толкова трудности по отношение на механизма за подкрепа на ценностите. Аз обаче имам доверие в докладчика е, като политическа група съм сигурна, че докладчика ще намери възможност да бъде прието това, което до сега не успяхме да прокараме. Имам и пълно доверие. За нас тази работа е много важна, защото за първи път свързваме механизма за финансиране с ценностите. И аз мисля, че за нас това е много важно. От политическа гледна точка трябва да кажа, че парламентът е единен. Всичко това, което което искахме да бъде прието, всъщност среща съгласието на целия парламент. Е, благодаря на Будил за е, работата, която свърши. Благодаря на, тази, на нейната работа успяхме да постигнем е, да стигнем до сегашния резултат. Благодаря много. Сега изчерпахме списъка с оратори от страна на парламента. Доколкото разбрах и комисията иска думата. Ще им дам думата, но нека да напомня това, което каза Софи Индвелт. Като временен председател искам да кажа, че Европейската комисия не получава автоматично думата, когато парламентът се информира а, за а, работата. Лукс е това, че имате възможността да изслушате обратната информация от парламента. Европейската комисия. Само да поясня, че ние не поискахме думата. Много ви благодаря. Ще спрем до тук. Преминаваме към следващата тема. А, Бодил, извинявай. Имаш думата. Исках само да отговоря на Софи. Е, както казахте, Европейската комисия много не държи на този въпрос. Ви в съвета има известна неохота, но в съвета има и доста съпротива. не мога да си представя, че текста, който искаме, ще бъде текста, който ще се приеме накрая, но бих искала да има някакви творчески решения, и търсим начин да включим механизма за подкрепа на ценностите. Не вярвам, че текста, който е заложен в нашето предложение, ще бъде окончателният текст. Благодаря. Благодаря. Съжалявам, че те пренебрегнах. Превиша, преминаваме към пета точка. Повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документа за пребиваване, издаване на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват своето право на свободно движение. Изложение от господин Депре, който е докладчик по резултатите от трилога по това законодателно предложение. Господин Депре, имате думата за няколко минути. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Делегацията на парламента и съвета се споразумяха преди няколко дни на 19 февруари по-точно за постигане на временно споразумение по темата, която споменахте. Бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка, от различните политически групи. Проведахме задълбочени и сериозни обсъждания, които бяха и сърдечни едновременно. Благодаря и на секретарията на комисията, както и нашите съветници и лични помощници. Каква е целта на това предложение? Да се улесни правото на свободно предвижване на гражданите на Европейския съюз и членовете на семействата им, като се засили сигурността на, на документите за самоличност и по-специално личните карти. Първо ще кажа какво не се съдържа в това предложение. Ние не създаваме европейска карта за самоличност, а която да бъде допълнителна към националната. Не се създава Европейска банка данни в Европейският съюз за пръстовите отпечатъци. И това не дава никакво основание държавите членки да създават подобни банки за пръстови отпечатъци. Това трябва да бъде ясно. Но ние искахме и това надхвърля предложението на комисията да има повече е, видимост, четяемост и яснота в картите за личните карти за, картите за самоличността би трябвало да имаме един единствен формат за картите за самоличност, е, един, едни, един и, едно и също съдържание, което да бъде подредено по един и същи начин. И включително ще има и европейски символ, както това е, е на книжки, на шофьорските книжки. А, колкото до пол ще има три а, квадратчета XF и M. И всички картите за самоличност трябва да бъдат признати в всички държави членки на Европейския съюз и при всич, в, от всякакви видове администрации. Предвидили сме по-добра защита на личните данни и повече отговорност за държавите членки, като има и позоваване към общия правилника за общо приложимите разпоредби. Също, също така упоменато е, че само авторизирани лица могат да имат достъп до системата, за да проверят автентичността на документа и на неговият притежател. Биометричните данни не могат да бъдат съхранявани повече от необходимото и след това трябва да бъдат унищожени освен ако в националното законодателство, т.е. извън компетентността на Европейския съюз, някои държави членки имат задължението да ги съхранят в, бан... в банки данни. Не можем да попречим на това. Предвижда се също така държавите членки да поемат отговорността за непрекъсваността и а, автентичността на данните, дори когато някои частни фирми а, работят по изработването на картите за симулич, самоличност. Сега, е, деликатният въпрос. Дали е, пръстовите отпечатъци трябва да бъдат задължителни в е, държавите членки или държавите членки могат е, да, из, да е, изберат дали да включат или не подобни пръстови отпечатъци. Е, съвета е, защити е, своята позиция, но ние не можахме да наложиме нашите. В случай, че се а, е, приеме опцията тези а, е, пръстови отпечатъци да не са задължителни, то то тогава няма да имаме единността на документите и това ще се отрази както на яснотата, така и на четливостта на документа. Ще приключа, госпожо председател. Някои делегации изражиха резерви а, за въвеждането на а, подобно изискване което въжи и за паспортите. Знаете, че пръстовите отпечатъци задължително присъстват в паспортите на държавите членки. И също така имаме искане за заместване на старите карти за самоличност с нови, които да отговарят на е, стандартите, които е, представих. Направихме всичко, което на... можахме, направихме всичко, което можахме, госпожо председател, и аз приканвам комисията да приеме това а, предложение. Благодаря, господин Депре. Сега давам думата на Карлос Коелю, който е докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да а, поздравя колегата Жерар Депре за постигането на споразумението. Мисля, че това е голяма победа по посока допълнителни свободи за нашите граждани и е, улесняване на свободното предвижване. Да, разбира се, трябва документите да бъдат защитени, но същевременно да улесниме е, предвижването в рамките на Шенгенската територия. Необходимо е също така да наблегнеме на европейският аспект и компонента, така че е, европейското знаме е добре дошло на тази документ. А, гражданите трябва да могат да използват навсякъде тези карти за самоличност. Това е, е добавена стойност. Необходимо е обаче да имаме и да разполагаме с пръстовите отпечатъци, защото това е не само един начин за идентифициране, но по този начин ще можем да закриляме по-добре и децата. Това не означава, че ще има допълнителни разходи, никакви сложности. Просто новата карта ще се получи в момента, в който хората ще трябва да сменят тази, която е изтекла. Никой, никой тук в Европейския парламент не беше стрикно против пръстовите отпечатъци. Някои смятаха, че, държави член, да, че държавите членки трябва да имат възможност а, на, за избор, а някои държави членки твърдат, че Брюксел трябва да вземе решението. Целта е да заздравим, укрепим европейското гражданство и да улесниме а, свободното предвижване на европейските граждани госпожа Кауфман, която е докладчик в сянка на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Най-напред. Искам да благодаря от все сърце на докладчика Жерар Депре. Наистина, това е вярно, което каза той. Много добре си сътрудничихме, много интензивно работихме, много теми обсъдихме много по същество и в много добра приятелска атмосфера. Ние идваме от различни политически групи, но това, което правят докладчиците, е тяхната задача е да защитят своите позиции. Той се справи чудесно. Той се справи и по отношение на съвета великолепно. Жерар Депре разказа какво сме по постигнали, няма да го повтарям. Всичко е вярно. Само искам да се спра на това, което и той засегна и което е проблем. А именно, че в текста сега имаме задължителното събиране и, запазване на данни във всички държави членки. Мога само да кажа, че във всички дискусии, които водихме от страна на, на съвета, според мен, нямаше убедителни аргументи за това, защо се налага задължително запаметяване и съхранение на е, пръстови отпечатъци в паспорти или карти. Според мен това не е необходимо, не е пропорционално няма данни за момента за това, че е, паспортите, в които има биометрични данни, са с тях много повече се злоупотребява. Кое всъщност налага пръстовите отпечатъци? Не зная. Е, две трети от държавите членки, в тях няма задължение за пръстови отпечатъци. И ясно е, че министрите искат е, регулиране чрез Брюксел. В Германия по принцип това ще провокира обществен дебат, защото при нас е, пръстовите отпечатъци се взимат доброволно, когато се издава паспорт. Това все още при нас е така. Още веднъж благодаря на докладчика но поради тази причина не може да одобрим резултата от е, преговорите не е пропорционално очакването на останалите държави членки към нас. Докладчика сянка на зелените отсъства Ева Жули, така че тя ме помоли да ви предам, че тя благодари на докладчика господин Добре и казва, че зелените също не са доволни от резултата, що се отнася до задължителното снемане на пръстови отпечатъци. разбираме също така, че в оценката на въздействие на Европейската комисия. с Това също не е приоритет. Така че въпросът е, че се оказа, че само 10 от държави от 28 държави членки в момента а, имат задължително снимане на пръстови отпечатъци е, и е, като цяло не, не знам защо това, това става основен въпрос с е, а, съвета. Искате ли да вземете думата за още манинко и след това ще нам... Аз ще кажа няколко заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Да, а, колегата Силвия Кауфман припомни а, препани камъка. Е, аз е, знам е, и какво е написала госпожа Жоли в нейното писмо. Аз в продължение на три трилога наблягах и настоявах, но съвета не искаше да отстъпи. И парламента трябва да а, вземе позиция. Можеме да бъдеме за или против и да подкрепяме различни аргументи, но защо може да се приеме снимането на пръстови отпечатъци в а, паспортите, а не за а, картите за самоличност. За паспортите ги приехме. Каква е разликата? Thank you very much. Благодаря ако Корепер се съгласат с решението взето на 27 февруари, Либе ще гласува на 11 марти, най-вероятно ще можем да внесеме този доклад по време на втората сесия на, в Страсбург през април. Сега следващата точка от дневният ред. Става дума за обмен на, на мнение с господин Шръдър, който е, е изпълнителен директор на СЕПОЛ. И той ще ни говори за е, нуждите, стратегическите нужди за а, обучение в а, СЕПОЛ господин а, Шройдер, ако обичате, заповядайте. Ви сте ви представили една малка брошурка. Само за минута, ако обичате, след това ще ви дам думата. Разполагате с 10 минути, но ако не ви трябват тези 10 минути, много ви моля, не, не, не сте длъжен да ги вземете. Благодаря. Дами и господа, за мен е голямо удоволствие да съм тук сред вас. Искам да ви, предложа, да ви представя някои от резултатите постигнати от агенцията през 2018 и нашите предвиждания за 2019 година. Е, какво прави СЕПОЛ? Това е сътрудничество между различни администрации в Европа. Ще ви дам няколко примери. Сътрудничество за обучение на екипи за съвместно разследване, също така обучение на специалисти, експерти от Западните Балкани, които работят и провеждат разследвания по криминални и престъпни групи. Още един пример, който мога да ви посоча, е обучение за идентифициране на деца жертви на е, сексуално насилие по интернет. Много, много, много често е, това обучение, обучение дава е, възможност за идентифицирането им бързо на място и спасяване на тези жертви. Също така обучихме 29 000 души миналата година, но повече от 90% от тях бяха много удовлетворени, много доволни от проведеното обучение повече от 40% от нашата дейност е свързана с обучение. Същото ще бъде или за 2020 година. Киберпрестъпността, нелегалната миграция през и престъпните групировки ще бъдат наши приоритети и през 2019 и 2020 година. Държавите членки а, имат много големи искания, които обаче ние не можем да задоволиме до момента. Също така други дейности, проведени миналата година в тясно сътрудничество с други агенции, като Европол и Фронтекс което беше много полезно и за СЕПОЛ. Както вече споменах, първите резултати от оценката на стратегическите обучения, които е, проведахме. Миналата година за първ път можахме да приключиме цялостното стратегическо обучение, което е базирано на научни а, е, изисквания. До тук имахме до така откъслечна информация, без да можем да създадем една цялостна картина. Първо направихме анализ на ключовите стратегически заплахи за Европа. Второ, направихме анализ на какви, до каква готовност имат различните държави членки да откликнат на тези е, заплахи и какво трябва да се направи. Виждате, е, това са основните резултати от провеждания анализ. Същото в това упражнение, в, това, в този анализ участваха над 500 души представители на най-различни заинтересовани страни. Следващо. Тук виждате основните е, е, елементи, т.е. основните слабости, които идентифицирахме не само по които трябва да работи СЕПОЛ, но и целият Европейски съюз, както и приоритетите, различните видове разследване и така нататък. Също така държавите, държавите членки ни представиха техните проблеми, по-специално тези свързани с киберпрестъпността, неща, които са в а, нашия дневен ред. Трябва да се променят а, а, парадигмите, трябва а, да а, имаме цялостна картина, за да можем да извличаме колкото се може по-бързо полуки в непрекъснато променящата със среда. А, виждате тук приоритетите на държавите членки и на нашите партньори. Е, законната миграция и как да улестим киберпрестъпността и така нататък. Но данните, информацията, с което разполагаме, ни помагат да, създа, да, създ, да създадеме планове и проекти за работене по тези приоритети през следващите години и следващото. През 2018 година им, имахме, е, проведахме дейности и извън Европейският съюз. Един проект за борба с конт с тероризма в страните от Близкия изток, както и анализи проведени на Западните Балкани. Следващия ни приоритет ще бъде външната и вътрешна сигурност, нещо, което е от огромно значение през последните години. Но целта е да имаме устойчиво партньорство с нашите партньори в страните бенефициенти и искаме наистина да се създаде много динамична синергия с нашите с различните заинтересовани страни в държавите членки. Следващо Както вече спомена, създаването на капацитет е подпомогнато от сходни агенции като Европол, Фронтекс, Еюлиза, Евроюста. И също така имаме сътрудничество с регионални партньори а, и различните офици на Интерпол. Следващо. За през 2018 година също така имахме а, сертифициране на модела на управление по а, стандартите ИЗО. Също така а, службите и е, проектите по обучение също ще бъдат е, сертифицирани е, съгласно норми ИЗО 919 и 5% от нашия бюджет бе освоен през 2018 година. И бих искала да спомена, че СЕПОЛ е, е наистина една много важна за Европейският съюз агенция, далеч не е най големата за, за съжаление обаче имаме проблеми с индекса за корекция на заплатите в Унгария, което затруднява набирането на висококвалифицирани експерти се надяваме, че в бъдеще нещата могат да се променят. А сега искам да отправя поглед към програмата 2019 година и да опиша контекста за ресурсите, които са ни дадени. Виждате ги от ясната страна. Благодарение на тези ресурси ние ще имаме на разположение около 9 милиона евро. Освен това ще имаме допълнителни средства, които се отделят за проектите, които споменах какво искаме да постигнем през 2019 година? Ще продължим най-напред с стратегическата оценка на обучението. Ще имаме една мултигодишна перспектива, която ще се разбива по-нататък върху оценката на годишните нужди за обучение. Ще работим в тази област с нашите партньори и, както казах и преди, нашата цел е да повишаваме непрекъснато качеството на нашето обучение и сътрудничество с партньорите ни. Основата на нашата дейност е да предложим едно портфолио на държавите членки – Съсредоточаваме се върху политиките, за които говорих преди организирана престъпност, киберпрестъпност. Това са основните моменти в нашата работна програма. Освен това, е, борбата срещу тероризма е друг, друг ключов момент. Има в по център за борба с киберпрестъпност. Там работим с холандски партньори. Освен това ще продължим да работим и по отделните информации за обмен на информация и сътрудничество, като залагаме много на човешките права. Освен това правим анализ за бъдещи нужда за обучение, тъй като предполагаме, че ще има допълнителни нужди в тази област. Освен това, вземаме предвид и големите IT-системи, които ще трябва да покриват взаимната оперативност между държавите членки. Освен това, говорих и за външната, външното измерение на сигурността – от една страна ние ще продължим да подкрепяме мисиите в CSTP, т.е. хората, които са изпратени на тези мисии в трети страни, тях ще подкрепяме. Освен това имаме и други дейности. Имаме център за най-добри практики, които се, който се ръководи от португалски партньори. А освен това, Имаме и дейности насочени към Балканския регион. Ос... На следващо място. Укрепване на ръководните и езикови умения. Това е много важно за едно добро сътрудничество. Освен това сме убедени, че основен елемент трябва да бъде и елемента на ръководството. Какво означава това? Трябва да разбираме по-добре какви са нуждите на нашите партньори и нуждата от сътрудничество. Освен това, ще интегрираме нашите дейности в цифрови симулационни програми. Освен това ще насочим ресурсите си и към изследванията, защото смятаме, че може да имаме успех само когато работим и в сътрудничество с академичния пазар. Това е портфолио на възможностите, които искаме да предложим на държавите членки. Смятаме, че до края на годината ще имаме около 30 000 участника. Планираме около 100 000 дейности, 17 000 е, цифрови дейности – Имаме 12 курса, които предлагаме онлайн. И освен това имаме и една Еразъм програма за обмен, така че участниците могат да видят как действат митническите и полицейски власти в други страни. Тук предлагаме, тук предвиждаме по-голямо и по-разширено сътрудничество. Освен това, имаме и една програма за магистърска степен. Е, чрез нея смятаме да попълваме високопоставени позиции в нашата служба. Освен това, ще продължим да работим в насоките Балкани и Близък изток. Тук имаме сертификация по Изо 9001. Освен това, се стремим и към допълнителни сертификации. Работим и с Академията в Будапешта, защото смятаме, че пред предизвикателствата, пред които сме изправени в момента, изискват едно укрепено сътрудничество на всички нива. Ние сме ангажирани да поемем нашата роля в тази област. Надявам се, че не говорих прекалено много и с удоволствие ще отговоря на евентуални ваши въпроси. Колеги, имате ли въпроси към господин Окей, Okay, Биркит. Биркит има думата. Благодаря. Разбирам че интересът е голям. Имам обаче формален въпрос. Вие казахте, че до момента 29 000 е, човека са преминали през обучението. Това е доста. От друга страна, като погледна полицайите в Германия, има над 100 000. И това означава, че в Германия около 150 хиляди са полицаите, които са преминали обучение. Така че в такъв смисъл 29 хиляди не е толкова голямо число. Моят въпрос е, какво смятате да направите с обучението в бъдеще? Смятате ли да предложите специализирано обучение за специализираните части. Когато погледна статистиката и задачите, които в момента трябва да се изпълват и кои, изпълняват и които ще са важни и за бъдеще, ме занимава въпроса при всичките ресурси, които ще инвестираме в бъдеще, каква ще е подкрепата от страна на компетентните власти в държавите членки да задълбочат тези обучения, да изпращат допълнителни служители, защото това, което прави ЦЕПОЛ, няма да е достатъчно. И накрая, когато погледна приоритетите и с кои престъпления трябва да се борите, имам чувството, че тези приоритети ще, са, ще останат същите за поне още 5 години. Какво е вашето мнение? Мислите ли, че ще има други приоритети и фокуса ще се насочи към други а, области? Господин Добре. Благодаря, госпожо председател. Един коментар по изложението. Много ми хареса. Изключително ясно. И си казах, като проследих е, презентацията, че съвсем скоро ще дойдем до комиксите. Толкова ясно бяха представени нещата, но не това е темата на моят въпрос. Сега продължавам в изказването на госпожа Сипелт. Говорихте за 20, за 20 хиляди обучени служители. Откъде идват те? И сега дали някои държави членки се обръщат към вас, а други не? Има ли такива, които заслужават да бъдат обучени, но не биват обучавани? Бихте ли ни представили профила? Обучавате ли лица, които вече са обучени или пък хора, чието знания заслужават да бъдат обогатени? Второ, тази седмица се запознах с новата директорка на Европол, която каза, че посетила различни държави членки и в края на тези посещения заключението е, че има два сектора, в които трябва да се направи повече. Сектора, това са сектора на финансовите престъпления. Финансовата престъпност и второ, дрогите. В момента дрогата се превръща в сериозен проблем почти всеки ден. Все повече се използват твърди наркотици, нямам предвид канабиса, Имате ли конкретна информация и възможности за установяване на наличието на дрога? Имате ли координация с Европол за приоритетите? Защото тя каза, че за нея това са приоритетите, в които ще вложи особени усилия през следващата година? Софин Двеот. Благодаря. Благодаря, господин Шредер, за вашето изказване и за работата, която вършите. Най-напред трябва да кажа изненадана съм от това, което казахте накрая, че е трудно да привлечете служители към Будапешта, защото седалището на агенцията е в Будапешта. Има... Моля, обяснете това си изказване, защото имаше противоречия, когато се избираше седалището. Когато погледна видовете престъпления, с които работите, това са все престъпления, които не са част от ежедневието на хората. Например, е, киберпрестъпност, друг вид престъпност. Ние отдавна поддържаме контакт И знаем, че домашното насилие, например, чието жертви са 2500 на година, поне. А, в такъв смисъл това е нещо, което е взето от ежедневието на хората. А организираната престъпност или киберпрестъпността са, са неща, които са по-далече от хората. А, това е престъпление, което е универсално. Ето имаме директиви, имаме програми а, срещу насилието основано на пола. Може би е хубаво да предлагате обучение в тази област. Това, което каза господин Депре. Вие вероятно обучавате хора, които идват от страни, в които така и така получават много обучение. Но Що се отнася до полицейските власти, те много често казват, не, не, това е а, когато става дума за домашно насилие или а, въпроси свързано с а, ЛГБТИ хората или а, трансджендър проблематиката. А, и насилието, свързани с тези общности. Много често се казва, о, това са частни истории, но това не е така. Или пък за сексуалните работници аз ви бях помолила в едно предишно писмо да изработите етични стандарти. Това би било хубаво, това би било много важно. Вие говорихте и насилието на деца. В онлайн света това е феномен, но това е и феномен и в реалния свят. Зная, нещата не са лесни, но може би повече трябва да се съсредоточите върху реалните престъпления срещу децата. ФРА и, и IGE са две агенции, които не спорят споменахте в, като ваши партньори, с които да имате сътрудничество? Благодаря. Господин Шриотер има думата за отговор. Благодаря за вашите коментари и въпроси. Ще се опитам на всички да отговоря. Сега за участниците. Кой участва в обученията? Ние се опитваме да обучаваме правилните хора. Нека обясня, ние малко променяме модела, променихме модела си. Най-напред уточняваме темата, след това целевата група на участниците, идентифицираме а, к, а, е, участниците, като ги взимаме от национално общото равнище. Но прерогатив на националното равнище е да ни изпратят участниците. Нещата се подобряват с, с годините. Имаме голямо търсене, радваме се на голямо търсене. Държавите членки искат да изпращат все повече участници, защото темите са много важни. По принцип, може да предложим ограничен брой места. Това е свързано и с, и с бюджета ни за Франция, Полша, Германия, когато ние им казваме има само едно място за страна, това е прекалено малко. Така че това не е достатъчно. Тези инструменти не са достатъчни. Ние предлагаме електронни обучения. Те са... Тук няма ограничение на броя на участниците. Друг проблем е езикът. Повечето обучения се предлагат на английски. На европейско равнище се правят много неща, но има и неща, които трябва да се подобрят от страната на държавите членки. И така, кой трябва да идва, да участва в обученията, ние се опитваме да привличаме само най-подходящите, защото това е, това е свързано с качеството на, на обучението. На следващо място, устойчивия до ефект – ние даваме подкрепя на обучители, които обучават, за да се увеличава мултиплициращият ефект на обучението. Освен това, говорих и за програмата на об... за обмен. Една част от програмата съдържа обмен на място – но въпросът е какво се случва с хората, когато се връщат в своите страни. Те трябва да продължат да разпространяват знанието. Аз не съм наивен и не смятам, че нещата текат перфектно, но това е нашата цел да има каскаден мултиплициращ ефект. Така, когато ни обучаваме един човек, той предава знанията си по-нататък в държавата членка. За приоритетите. Нашите приоритети са уточнени на базата на информации, интервюта, които сме водили през миналата година. От моя перспектива, за цифрите голям приоритет е миграцията – Натиска намалява в държавите членки, но това не означава, че проблемът е решен. Трябва обаче да имаме правилните механизми за решаване на проблема. И се радвам, че за момента имаме една добра представа за проблема, но трябва да знаем и и да се опитваме да правим прогнози за бъдещите проблеми. Надявам се, че тероризмът ще отстъпи в заден план, но човек никога не знае. Господин Дюпре, вие говорихте за броя на участниците и как се диференцират целевите групи. 29 000. От една страна, може би това е една хубава цифра, но какво означава тя? Едно, 5 милиона са ам, полицаите в Европа. Ние обаче не, дубли, не дублираме дейностите на националните власти. Ние подкрепяме компетентните власти – в държавите членки. Има специален елемент, който е трансграничен в нашите дейности. Освен това, дефинираме по-добре целевите си групи. Това е нашето желание. Структурата в държавите членки на полицейските служби е различна – За бъдеще бих искал обаче да имаме повече митнически служители. До момента обучаваме повече полицаи, но би било хубаво да имаме участници от други професии, например съдии. Така че аз мятам, не може да достигнем всички, които искаме да достигнем, но за тази цел може да използваме повече интернет. Дали обучението е правилното обучение за правилните хора? По принцип смятам, че да, но нямаме достатъчно участници, не стигаме достатъчно до участниците. Както казах, държавите членки искат да изпращат повече хора, но за момента това не ни е възможно. На следващо място, приоритетите на Европол. Те са и наши приоритети. Ние много добре си сътрудничим с Европол. Финансовите престъпления и финансовите разследвания. Това е наш акцент също, защото естествено ние искаме да си върнем парите, с които е злоупотребено. На Западните Балкани има проект, който е посветен само на финансовите разследвания. Наркотиците, това е също наш акцент. Имаме курсове за идентификация на незаконните лаборатории – Сега за наркотиците, вероятно те в бъдеще ще стават все по-голям проблем за Европа. Имаме програми за момента, но проблемът е, че и пазарът се променя. Ние не само внасяме, но и изнасяме наркотици. Това е голяма проблема, голям проблем в сравнение с миналите години координация и сътрудничество с Европол. Тя е много добра и имаме план за действие. Оточнили сме областите, в които може да дадем знания. Опитваме се да подкрепяме Европол по всички възможни начини. Предлагаме съвсем практични обучения – за подкрепа на полицейския цикъл. Това ще е и акцент в нашата бъдеща работа. Фидбека от Европол, обратната връзка е много положителна и това показва, че до момента нашите дейности и сътрудничеството, инструментите, които използваме с Европол, са много добри. Както казах, привличането на участници и служители, на служители всъщност. Будапеща е чудесен град, но проблемът е, е корективният коефициент на заплатите. Много трудно е да сме привлекателен работодател, защото на пазара други агенции предлагат по-големи заплати, например тези, които имат седалище в Холандия. Но въпреки това нашите хора са отлично образовани и квалифицирани. През последните години се наблюдава тенденцията, че имаме по-малко хора, от Западна Европа, които искат да работят с на, за нас. Сега за домашното насилие. Аз работя много в тази област от години. Наистина това е много сериозен проблем, но също така и експертите от държавите членки е, имат ни казват, че имат своите идеи, но тук отговорностите са различни. Отговорностите между националното и европейското равнище. Това, което знаем е, че държавите членки смятат, че това, което те имат като инструменти за домашното насилие е достатъчно. Аз нямам оценка нямам право да оценявам, защото се осланям на мнението на, на държавите членки. На следващо място ЛГБТИ хората и свързаните с тях насилие нас, и престъпления. Ние се опитваме да работим и в тази област. Имаме много действия и се опитваме да работим по тази тема – хоризонтално. Имаме много добри бро сътрудничества и с агенциите, които вие споменахте. Когато работим с трети страни, също привнасяме тази тематика. Това не е изолирана тема. Тя се подслонява в общия контекст на човешките права. Сексуалните работници – това е също много важен въпрос. Аз се опитвам да ние, ние се опитваме да работим с всички партньори. Какво може да направим в бъдеще? Може да подкрепим съответните служби и държавите членки, които работят в тази област. Благодаря, господин Шрьодер. Приключихме тази точка в дневния ред. Прека, пожелавам ви приятен път обратно в Будапешта. Съгласна съм с вас, чудесен град. Стигаме до следваща точка в дневния ред по която докладчик съм аз. Някой би трябвало да засича времето. Сега ще разгледаме внесените изменения по предложението за преработване на директивата за връщане от 2008 година. Аз самата съм внесла 120, 120 изменения, а докладчите в Сянка внесоха 534 изменения. Общия брой на измененията е 654. Сега ще ви кажа до къде са стигнали нещата. За това искам да засечете времето. И след това ще дам думата на докладчите в сянка. Аз бях малко неудовлетворена от предложението на Европейската комисия. То не е достатъчно обмислене. Там няма оценка на въздействието. И ние като парламентарна комисия решихме да направим собствена оценка, която наскоро беше представена в нашата комисия. Проведахме 7 или 8 заседания на докладчите в Сянка. Там поканихме организации на ОНЕ, гражданското общество, служители, работещи в областта на връщането, адвокати, юристи. Поканихме много специалисти, за да разберем какво предполага една ефективна политика на връщане, която спазва и международните стандарти по правата на човека. На тази основа започнахме работа и предложенията, които аз отправям, са организирани около доброволното връщане. Оценката на въздействието показва, че ако искаш да увеличиш броя на върнатите лица, защото нямат правното основание да останат, акцента трябва да бъде върху доброволното връщане. В предложението на комисията вниманието е насочено към от принудителното връщане. Аз смятам, че това дава обратни резултати не, че задържането е невъзможно, тъй като но то трябва да бъде последен, последна мярка. Много колеги имат подобни идеи, макар и по-различни. Ние трябва да работим по член 6, който третира въпроса за укриването. Критерият за укриване би довел до това, че всеки мигрант, който няма документи, може да бъде задържан в затвора. Например, лица, които няма документи за самоличност, не могат да си финансиране, не могат да си финансират жилището, да нямаш адрес. Има критерии за укриване, е, които според повечето политически групи е, не е, изясняват какво представлява този риск. Проблем за мен в това предложение е бързото прилагане на критерия укриване води до задържане, а след задържането е невъзможно да се напусне съюза доброволно. Недоброволното връщане предполага автоматично забрана за влизане – това не помага на хората да вземат самостоятелно решение, по-добре да напусна Съюза, така че аз съм разработила изменения, които изясняват правата на мигранта, който подлежи на връщане, както и задълженията на властите да предоставят на този мигрант нужната и точна информация. Има още един проблем с сроковете за обжалване. Те са значително съкратени в различни а, разпоредби. Това затруднява мигранта, който иска да обжава. Затруднява обаче и властите при спазването на тези срокове. Виждам, че различни колеги са внесли изменения а, на, за по-разумни срокове. Има, предлага се една гранична процедура в проекта на Европейската комисия. Аз я махнах и виждам различни колеги от различни групи, които имат същия подход. Все още няма яснота за процедурата при пристигане следователна. Този проблем не може да бъде решен при пристигането в директивата за връщане. Има още една тема, а именно да не се смесва задържането за връщане с задържане с, за лица, извършили престъпления. Не бива две групи лица да бъдат в един и същ център за задръж, задържане. Онези, които са престъпници или дори терористи, е, преминават през е, наказателна процедура. Ако не можем да докажем е, и ги изпращаме в Център за държане за мигранти, правим така, че лица, които ня... не са извършили престъпления, те влизат в контакт с престъпници и власт, на властите им е по-лесно да не разглеждат случаи на престъпления, а просто търсят най-бързия начин да върнат човека. Това не е здравословно и нези, които са извършили престъпления на наша територия или другаде, но трябва да отговарят пред съда трябва да преминат през такава процедура. Унези, които са извършили престъпления, трябва да бъдат съдени. Мисля, може би да бъдат осъдени, но не в центъра за държане на мигранти, а в затвор. Как съм с времето? Точно колкото е предвидено. Преминавам към техническите въпроси. Предвидено е още една среща на докладчите в сянка на 7 март. Преди това ще ви предоставя компромисните изменения, за да можем да обсъдим по-конкретно въпросите за укриването, забрана за влизане в Съюза, и за това как националните власти да разберат нашето послание, именно, че доброволното връщане е бъдещето. Опитвам се да спазя графика, затова миналата седмица проведахме заседание на Клачета в Сянка, без да получим всички преводи. Преводите, а, времето ни притиска. Бих искала да се гласува текста преди край на мандата. Това беше от мен като докладчик. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Господин Коелю е тук. Е тук от името на Ана Мария Кораца Билт. Заповядайте. Ана Мария не може да дойде и ме помоли да се изкажа от нейно име. Групата на ЕНП привества предложението на комисията за преработване на директивата за връщане. Целта е връщането да бъде по-ефективно, като гарантира спазването на основните права. В измененията искаме да засилим сътрудничество с трети страни, като се сключат споразумения за реадмисия, за да се улесни доброволното връщане. Заедно с това Искаме държавите членки да имат възможността да прилагат принудително връщане, когато това е необходимо. Нашите приоритети са пет. Първо, опасността от укриване. Европейския... Ние ЕНП смята, че е необходимо да има неизчерпателен списък критерии – за да, които да ръководят държавите членки при решаване на конкретни случаи, при които има опасност от укриване. Не подкрепяме премахването на целия член, както предлага докладчика. Премахваме първите три критерия, но списъка трябва да се запази. Държим на индивидуална оценка на всеки случай. Е, и тези критерии да се спазват, като се обсъжда конкретната ситуация на всеки мигрант. Задълженията за връщане и спазването на критерии. Трябва да се избегне укриването и вторичните движения. За задълженията за сътрудничество не бива да се прилагат спрямо деца. На трето място забраната за влизане ЕНП подкрепя предложението за налагане на забрана за влизане, когато това е уместно, когато става дума за деца и доброволно връщане. Тази, тези мерки трябва да са ограничени. Гранични процедури ЕНП подкрепя е, прилагането на определена процедура на границите. По този начин мигрантите, които очевидно не се нуждаят от международна закрила и които е, вече са преминали през процедура за убежище, ще могат да бъдат връщани, ще бъдат изключени уязвими групи като деца. На пето и последно място. Права на децата. Госпожа Кораца Билт е, влезе е, внесла няколко изменения, за да се засили е, защита на децата през цялата процедура. Първо, премахване на задържане за е, малолетни деца. Семейства с деца трябва да бъдат в альтернативни обекти. Децата трябва да получават правна помощ и настойникът трябва да бъде информиран по начин, който да е разбираем за детето. Връщането на семейство може да се отложи, докато детето приключи учебната година и последиците от отсъствието на сътрудничество и откриването не би трябвало а, да влияят върху детето. Преди всяко решение за връщане на деца в трябва да се отчитат трябва да се отчита върховния интерес на детето, като се търсят дългосрочни решения за децата. Ана Мария благодари на докладчика, госпожа Сърджентини и докладчите в Сянка и с радост ще продължи съвместната работа с тях. Силвигион. Гион. Продължавам там, където приключи Карлос. Благодаря за сътрудничеството ви с вас, госпожо председател докладчик и с останалите докладчици в сянка с реформата на тази директива. Всъщност тук става дума за една директива с предистория. И ако искаме да подхождаме към текста спокойно, ако връщането въобще е възможно, то трябва да се извършва по балансиран начин. Моята група чрез мен внесе няколко изменения в 6 области или 6 приоритетни измерения, които набързо ще очертая. На първо място правото на обжалване. Ние предлагаме поне 15 дни за обжалване на решение за връщане. Комисията предлага 5 дни и ние смятаме, че това трябва да доведе автоматично до прекъсване на процедурата. Второ, за задържането предложихме за намаляване на продължителността на задържането 18 месеца, което може да се удължи два пъти два, два месеца, които три пъти да се подновят. Текстовете са пределно ясни. По-конкретно, лицата, които представляват заплаха за обществената сигурност на трето място по член 20 за малолетните лица. Нашите изменения са насочени към премахване на задържането на деца. Четвърти, четвърта област опасност от укриване. Член 6 е, определя, дефинира опасността от укриване. Там има неизчерпателен списък за доста широки критерии. Вие предложихте този списък да бъде премахнат и да се запази текста на предишната директива, което означава възможността държавите членки да спазват свои критерии. Ние предложихме да се запази списък, но той да бъде изчерпателен с ясни критерии, така че да няма възможност за тълкуване или тя да бъде сведена до минимум. за да видим как да се върви напред и как да не се допусне държавите членки да прилагат твърде общи и широки критерии, като се държи сметка за финансовите ресурси. Пети приоритет за управление на връщането. Ние премахнахме един параграф от 14 член, чиято цел е създаването на нова база данни, в която да се прави връзка с новият регламент за граничната и крайбрежна охрана и накрая за граничната процедура, след като помислихме, предложих на групата да премахнем този член за процедурата на границата, имайки предвид, че решението в е, директивата, което ще се превърне в регламент, не е уточнено окончателно и смятаме, че трябва да се този момент трябва да се уточни в регламента. В противен случай има опасност от липса на съгласуваност. Ето това са областите, в които искаме да се върви напред. Софин Велт. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да ви поздравя за свършената работа. Тя е много прецизна и обстойна. Подходили сте много сериозно и много лоялно. Но няколко общи коментара преди да очерта приоритетите и предложенията на моята група. Да, знам, че влакът замина. Но въпреки това за протокола искам да кажа, че се дразни от това, че има пакет от 7 предложения – за вътрешното измерение на измерението за, процеду... за миграция и убежище, защото държавите членки са безотговорни. Те искат крепост Европа. Крепост Европа е европейския вариант на стената на Тръмп. Няма разлика. Нямаше нужда от преработване на тази директива. Дори и комисията признава това и аз се чудя защо не се държи комисията като независима европейска институция, а изпълнява заповедите на държавите членки, което е нарушение на договорите. Както каза Силви Геом, има и друг проблем. Има припокриване с други досиета, които не са прияти. Има въпроси, които обсъждаме тук, които които вече са гласувани в другите досиета. Дори сме ги договорили със съвета и започваме от начало. Правата на децата, задържане и всичко това. Опасност от укриване, защо трябва отново да се връщаме? Не обвинявам вас, комисията и държавите членки. Сега по същество. в случайна, в случайна последователност, повече акцент върху доброволното връщане, а, а а не върху задържането и принудителното връщане. Държавите членки предпочитат да задържат. Второ, повече отговорност за устойчиво връщане, т.е. повече подкрепа и мерки за реинтеграция повече внимание към правата на децата. Съгласна съм с това, което предлага Анна Мария Кораца Билт, но трябва да видим как става това на практика. От една страна улесняваме задържането, а не можеш да задържаш хора, които имат деца. Ами съветът и комисията ще трябва да ни обяснят как да стане това повече акцент върху правата на уязвимите групи ЛГБТ и самотни майки, религиозни мълцинства и невярващи. По опасността от укриване ние искаме списъка да бъде изчерпателен, окончателен, с ясни критерии. А това е въпрос, който е реден и в директивата за условията за центровете за в приемните центрове. Трябва да има ясни критерии, защото държавите членки ще третират всички като представляващи опасност за укриване. Също така, права и задължения за двете страни. За доброволното връщане предлагаме 30 дни с някои изключения. Що се отнася до, съдебна, до средствата за защита, обжалването винаги да води до прекратяване на процедурата, задържане с отгледна точка на обществената сигурност. Това е неприемливо. Държавите членки отново се опитват да го а, включат през задната врата. Няма дори е, правна дефиниция на това какво представлява националната сигурност. Някои държави членки може да има национална дефиниция, но как да работим по понятие, което, за което няма правна дефиниция и което не е в правомощията на Европейския съюз при всички случаи? Става дума за политика, за убежище, а не за национална сигурност. Тук има раз... други закони. Ако някой е риск, той трябва да, той може да бъде е, лишен от свобода, но на различно правно основание. По граничната процедура предлагаме това да се премахне. Благодаря. Благодаря се ви, Барбара Спинели. Благо... Благодаря, Юдит докладчика и подкрепям общия подход на, към доклад. Аз смятам като цяло обаче, че предложението на комисията не е удовлетворително за причини, които бяха изтъкнати от Софи, така че няма да ги изброявам тук също време, но предложих няколко изменения за се подсилят някои от предложенията на докладчика, за да можем наистина да бъдем съзвучи с международното право в областта на човешките права. Първо, по време на първата част от доклад, на заседанията в Сянка се говори много за това, така че аз предлагам да се заличи член 22. Аз многократно съм обяснявала как този член трябва да бъде променен и преформулиран. Да има един открит списък за, а, те, за съответните а, заплахи за укриване, според мен води до възможност да бъдат преследвани всички незаконни мигранти. И също така незачитането не на срока за задържане и забраната за влизане. Това има, може има, ще, ще даде възможност да да бъдат в ущърп на гражданин на трета страна, който не разполага с достатъчно е, средства. Е, смятам, че срока за задържане трябва да бъде максимум 6 месеца. Също така държавите членки да не, да не налагат е, някакви е, скрути е, мерки и ако въобще се се стигне до задържане, то това задържане да бъде в специално заведение и за кратък срок. Специални, специалните центрове трябва да предоставят достойни условия за живот, включително и обслужващият работещ персонал трябва да бъде много добре обучен също време, но граждани на трети лица не трябва да бъдат задържани в затворнически еди, единици или заведения, освен ако има доказателство за престъпна дейност. Още нещо с цел пре премах за смен, сменянето, промена, промените в директивата, заличаване на член 13. Мисля, че налагането на забрана за влизане е контрапродуктивно и наистина е в разрез с основните права и в нарушение на политиката за връщане. За, също така забраната за задържане на децата и техните семейства с цел най-добрият спазан най-добри интерес на детето. Прав, правото на гражданина да бъде из на трета страна да бъде чут от и слушан от администрацията преди да бъде взето решение. Достъпна инфор... безплатна информация, достатъчен срок за вземане на решението за връщане. Както беше подчертано от докладчика, също така в съзвучие с докладчика е, обжалване на решението за е, връщане, което автоматично да суспендира е, процедурата. Също, същото когато става дума за престъпление, за наказателно производство, за да може съответният граждани да раз, да може да а, бъде да има право на справедлив процес. Ще кажа защо няма да дам думата на комисията, защото в момента ни Имахме много други заседания, на, ко- на които комисията можеше да обясни какво възнамеряват да правят. Затова смятам, че не е времето да провеждаме дискусия с комисията, а между нас си. И в момента, в който е, получиме мандат за разговор с останалите институции, то тогава ще е, можем да разговаряме с комисията. Това е моят прерогатив и правомощия като докладчик и аз го използвам. Е, господин Коелю, аз Приветствам това, че наблегнахте на правата на децата, както и други деца и други колеги го казаха. Мисля, че наистина трябва да наблегнем на това. Също така съм съгласна с казаното от госпожа Инфелд. Не става дума за цифри, а за устойчиво връщане. Да могат тези хора от в момента, в който се върнат в своята страна, да, да имат нормален живот, а да не трябва отново да се върнат като политически е, безен, бежанци. Е, нашето законодателство трябва да бъде така формулирано, че е, задържането да не може да бъде забранено, но да бъде наистина последната а, а, възможност. Защо, защо правиме преразглеждане на директивата? Сега е момента да да усъвършенстваме, да подобриме тази директива и да промениме посоките. Все още обаче няма мандата от страна на а, е, ком, а, е, комисията, на, на съвета. Ще се срещнем отново на 7 марта, а междувременно ще разпространя е, компромисните изменения. С това приключваме нашето заседание днес. Ще продължим нашата работа утре в 9.